dass sie plündern, plündern das So, guten Morgen, Epidemie. И така, добро утро, уважаеми колеги. Ние сме в нова среда. Това е една от по-старите части на парламента. Може да видите това. Доста от нас имат и други ангажименти, но достатъчно от нас са тук, за да може да имаме кворум. Надявам се, че сте си починали през празната седмица, за да може и сте се занимали с другите дейности, за да можем сега да преминем към дневния, приемането на дневния ред. Приемаме това председателските съобщения. Искам да ви кажа няколко неща. Една делегация от нашата комисия посети Нагоя миналата седмица за конференцията по биологичното разнообразие на ОНЕ. Ние много а, бяхме удовлетворени, че то в последната минута се получи резултат от това заседание, така че нещата не се провалиха, което означава, че имаме допълнителна точка в дневния си ред – и няма да говорим по този въпрос в, по втора точка председателските съобщения. Все пак това е нещо, което ни радва. Предполагам, че всички са следили изборите в Съединените щати. Не знам какво означава това за екологичните проблеми, когато щатите дойдат в Канкун. Да се надяваме, че двете големи партии ще са намерили решение, което могат да приемат. Имаше едно съобщение от комисията преди известно време за протокола Киото и ангажиментите, които е поел е, Европейския съюз и ще бъдете удовлетворени, че намаляването с 8% на емисиите на въглероден диоксид фигурира там 15-те държави членки се споразумяха с 10,4%, а 27-те за по-низко число. Очевидно имаше малко помощ от свиващите се економики в някои държави, но все пак Европа спази обещанието си. Днес след обед от 2.15 до 3 часа ще бъде прожектиран филм за рибата Тон. Един наш колега, Херман Брай, ни а, го е донесъл, за да ни го покаже. Ние сме обсъждали този въпрос обширно и всеки, който иска да види филма, а, е добре дошъл да дойде тук в 2.15. Това бяха съобщенията ми. И сега преминаваме към точка 3 в дневния ни ред, което е укрепването на химическата, биологичната и радиологична и ядрена сигурност на Европейския съюз, план за действие на Европейския съюз в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия. Госпожа Лиотар е докладчик по темата и имаме редица изменения, които ще трябва да гласуваме, за което ще ви трябва а, ще ви трябват картите ви за гласуване. Моля, поставете ги в, в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 Край на гласуването. А, не е ли? Не работи ли системата? Добре, повтаряме гласуването, защото а, госпожа Гардини има проблем. Не, сега работи. Нека още един път да гласуваме по електронен път. И така, край на гласуването. 20 за, 20 против. Приема се. Е, преминаваме към 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се, 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 за, против, въздържали се, приема се, 17 за, против, въздържали се,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 не, извинявайте, казва председателя, втората част на 26 за, против, въздържали се, 27 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към точките от преамбюла. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се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 и то се приеме. И сега а, гласуваме електронно за целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 48 гласували, 48 за, няма против единодушно се приема. Поздравление за госпожа Лиотар. Сега следващата точка е четвърта. Европейските економически сметки за околната среда. Änderungsantrag. Имаме поредица от изменения. Ще гласуваме по тях. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12 от кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13 на Екон, моля за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Е, ако обичате, гласувайте по Екон 13. Край на гласуването. 26 за, 23 против. Приема се 7. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 29 за. Против. Въздържали се? Приема се. 26 за. Против. Въздържали се? Приема се. 27 е следващото. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърли се. 28 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 31 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 9 за? против, въздържали се, приема се. Ja, äh, Econ 15 ist das nächste. Econ 15, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Тристи две. За? Против? Въздържали се? Приема се. Девет. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. три. за? против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, Въздържали се? Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към мотивите. Кон едно за, против, въздържали се, приема се. Екон 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. кон 3, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Екон 4, моля гласовете. Е, Край на гласуването. Приема се. Едно, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Екон 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Мисля си, че се приема. Но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте.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 beendet. Край на гласуването. Приема се. 25 за. Против. Мисля си, че мнозинството беше за, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Изменение 25. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Да. Приема се. И сега окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 39 за, 6. Двама са против, 6 въздържали се. Сега гласуваме за предложението за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 4 са за, 4 има против, 4 са се въздържали. Много ви благодаря за това гласуване. Това беше една от основните ни теми и в Нагоя, а именно да определим какъв е нашия природен капитал. И ще имаме важен закон и в Европейския съюз. Определящ нашата политика в тази област, преминаваме към пета точка от дневния ред – оценка на управлението на грип H1N1 през периода 2009-2010 година в Европейския съюз. Всички си спомняме истерията, която цареше тогава. Това беше грипът, който стана известен като свински грип. Ние помоляхме колегата Риваси да подготви доклад за нас и сега й давам думата да представи своя доклад. Благодаря, господин председателю. Позволете да ви напомня, че по време на управлението на тази епидемия имахме изключително много запитвания, над хиляда подписи за получаване на ясна информация. Имахме две изслушвания, инициатива, собствено установище на нашата економи, е, комисия. Имаше хора, които отговаряха за управлението на епидемията на грип и мисля, че ако нещата отново се сложат по този начин, ще реагираме по такъв начин. Установихме, че когато през месец май е, започна цялата история, дори СЗО декларира, че е, е незначителна тревога по-късно обаче се обяви степен 6 през месец юни, след което имаше и необходимост да се променят критериите за дефиниране на пандемия. 2009 година пандемията се считаше за а, епидемия в географско измерение и се измерваше по отношение на нейната степен на сериозност и смъртност. Ако разгледаме обаче само географското измерение и не разглеждаме темата за сериозността на заболяването, няма как да дефинираме право на пандемията. Като явление по-нататък, милиарди бяха похарчени за закупуване на вакцина. Във Франция 94 милиарда, но всъщност се използваха само 8 милиона вакцини от закупените – Следващата програма беше свързана с стратегията за вакциниране. Държавите членки не координираха действията си. Според някои трябваше да има насочено вакцини... кампания по вакциниране към деца, хора с заболявания, диабет, е, бъбречни заболявания, а пък в други държави членки се считаше, че трябва да има масово вакциниране. И тук вече се разглежда въпроса за ефективността на кампанията за вакцини. До голяма степен след въвеждането на Лисабонския договор е необходимо наистина да има координирана програма, включително и в областта на вакцинациите. Трябва да има ясен отговор доколко и как те ще се провеждат. Бяха проведени различни изслушвания. Едно от тях беше посветено на въпросите конфликт на интересите и етиката, след това имаше и посветено на темата на, про... на прозрачността. Необходимо е да се подобрят всички тези аспекти, включително и достъп до документи. Агенцията за лекарствата и омбудсман имаха ясни е, становища по отношение достъпа до тази информация, включително по въпроса, свързан с грипната епидемия, но в момента няма да разглеждаме този въпрос. По отношение на страничните явления, когато се провеждаха вакцинациите, лабораториите не отговаряха за тези ефекти, а отговорността отпадна изцяло върху рамената на държавите членки. Така че, когато става въпрос за предложения за вакцини, трябва много ясно да се уточни отговорността за страничните ефекти. Има две агенции, които са изключително важни. Това е Центъра за превенция и контрол върху заболяванията. Те правят оценка на рисковете и разбира се Европейската агенция по лекарствата. Тези агенции, особено Центъра за превенция, трябва да ни дава възможност да уточняваме когато СЗО постановява дали има епидемия или не, ние трябва да имаме ясна дефиниция, за да можем да стигнем до и ясна дефиниция и становище. Освен това, нужно е по-голяма гъвкавост по отношение на развитието и на технологиите. В началото експертите мислиха, че епидемията е, не е толкова тежка. Е, след това е, нещата се промениха. Това е изключително важно, когато се уточнява каква стратегия се развива по тези действия. Въпросът свързан с епидемията бе преустановен 2010 година, бе преустановен края на тази епидемия и Европейският център за превенция и контрол трябва да има своя собствена схема за оповестяване на степен на риск, нещо, което да бъде независимо от схемата на СЗО. Освен това, необходимо е да се уточни ясно начина по който се прави анализа за ефективността на вакцинацията. Различни експерти пред нас е, показаха е, техните становища, как хората са свикнали или не свикнали с е, ваксините, но има и сериозни съмнения в тази област, така че необходимо е да анализираме още по-добре ефективността на ваксините. Трябва да следим, разбира се, и процедурите за ускоряване кампаниите за вакцинации, когато това е необходимо. В крайна сметка, Важно е да бъдем все по-независими в своите решения. По-нататък прозрачността. Одита на Агенцията по лекарства и Европейския център по отношение на действията в тази епидемия бяха факт, но е необходимо да се увеличи прозрачността на тяхната дейност, протоколи, документи и достъп до информация. Всичко това е необходимо да стане все по-прозрачно. Имаше различни скандални случаи в държавите членки и тук с това, че стигаме отново до проблема конфликт на интереси. Гражданите, разбира се, трябва да възстановят своето доверие в различните агенции. А за да постигнем това, е необходимо да има публични декларации на интересите. Те трябва да могат да бъдат проверявани, трябва да има достъп до а, тези декларации. Гражданите е необходимо да имат достъп до това. Така че а, трябва да се създаде и надзорен орган, който да контролира този аспект. Освен това, сред е, е, ръководителите, директорите, висшите служители също трябва да се разпространи тази практика за оповестяване на техни декларации за интереси и конфликт на интереси. По отношение на корпорациите. Следващия януари ще има последен одит следствие на който може да се стигне до решение за степента на координираност между агенциите в Европа. Ние ясно разделяме отговорностите, мандатите на агенциите, институциите, комисиите, център, Европейския център, Агенцията за лекарствата в Европа и на държавите членки. Имаме процедура за общи покупки на ваксини и по време на H1N1 имаше известни проблеми, но ако беше този вирус наистина много устойчив и, и много опасен, тогава действително процедурата по отделно купуване на вакцини, както това се случи в Германия и във Франция, надали щеше да бъде подходящо. Необходимо е да се направи много ясна анализ и на съотношението ползи-риск. По отношение на финансирането на агенциите, трябва да имаме ясно виждане относно това как се финансират агенциите. Европейският център, за него е ясно, защото Европейският съюз го финансира и а, е, това гарантира надежност и експертност. Но що се отнася до Европейската агенция за а, е, лекарствата, 4% се финансират от фармацевтичните компании и лабораториите. Така че цент... Е, значението на този доклад е да се подчертае значимостта на Европейския съюз в свещовен мащаб и да се засили а, доверието, надежността на нашите институции в очите на обществеността. По този начин може да се усъвършенстват начина по който ние работим. 2009 година, ако разгледаме какво се случи, ако разгледаме данните, а, липсваше доверие 2009 и сега хората по, по-малки а, е, размери искат да се подложат на вакцинация. Ние трябва да възстановим това доверие, както в институциите, така и в комисията и в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, е, Мишел за представянето на управлението на грипа H1N1. Има много заявления, е, заявки за изказване. В 11 часа ще разгледаме е, катастрофата с, с отайката в Отания. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първо бих желая да подчертая значението на доклада, макар че доклада по, своя, по собствена инициативата е много важен, защото засяга много важен въпрос. И един от тези въпроси е способни ли сме да се справим с пандемии? А, ние да а, искаме да реагираме колкото е възможно по-добре на рисковете. А, извлекли сме а, полки от миналото за системите за предотвратяване на е, заразни болести, системата за ранно предупреждаване и е, мерките за сигурност. Всичко това се предполага, че е, ни дава гаранции, но вярно ли е това? Искаме да видим как реагирах всички държави на заплахата. Използвахме въпросник, който е свързан с епидемията и получихме различни отговори. Оказа се, че има липса на координация, липса на последователност в стратегиите на държавите членки за целевата а, група. И, е, и е, отговора ми на този въпрос е не, не сме готови да управ... да управляваме една пандемия. За щастие, държавите членки на съвета ЕПСКО през октомври 2010 година заявиха желанието си да на постигнат напредък в това отношение във връзка с закупуването на противовирусни средства. Трябва да се възползваме от това, за да засилим сътрудничеството, за да може всички граждани да имат еднакъв а, достъп до медицински грижи от високо качество. Както казах, приветствам доклада, в който се засягат две главни теми прозрачност и независимост. Това са условия си на Кванон за а, постигане на доверие. На, в общи линии съм съгласна с докладчика, че трябва да има по добра, по-добро сътрудничество, да се засилят правомощията на центъра. Прозрачността е необходима, за да се гарантира качеството и неутралността на експертните оценки и да се възстанови доверието. Това обаче обаче не е достатъчно. Заемането на конструктивен подход ни кара да се вгледаме в възможностите за предотвратяване на бъдещи епидемии. Може би можем да направим някои изменения и да е, помогнем за е, по-добра координация. Благодаря, е, господин председател. Е, благодаря на Мишел Ривази за нейния доклад. Напълно съм съгласна с съдържанието. Според мен този доклад е важен по три причини. Първо, той ни дава възможност да проведем откровени и широки обсъждания, казвам го с езика на дипломацията, и ще имаме възможност да зададем въпроси, които нямаше да можем да зададем в друг контекст, особено в връзка с конфликта на интереси, управлението, надзора на мерките. Това е първото нещо, което искам да кажа. Това е а, различен начин на работа на Европейски парламент с съответните агенции. Второ, а, е, нещо, което винаги съм казвала, трябва да се използват по-добре колективните средства, с които разполагаме. Не може държавите членки да действат безразборно. Е, това се отнася и за поръчките на е, вакцини и разпиляването на средства. Мишел е, ни дава информация за това колко средства са изразходвани в европейски мащаб за тези е, вакцини. Трябва да обединим усилията си. Не става въпрос само за сътрудничество. Трябва да обединим усилията си. Е, е, няма никакъв смисъл 27 агенции да правят 27 проучвания. Тогава за какво е Европейската агенция? Трето, Повдигна се въпроса за управлението на грипа е, H1N1 и работата на агенциите. Според мен въпросът е по-широк. Въпросът е за това как се организират експертните знания в Европа. Агенцията по лекарствата и центъра е, си сътрудничиха, но това се отнася и за други агенции. Мисля, че ще бъде бъде добре парламента да проучи този въпрос и за това какво трябва да се направи, как да използваме ревизиите и експертните оценки, защото това е много важно за а, доверието. Всички колеги а, казват това. Обикновено в Европа липсва доверие към учените и към експертите, но въпросът е по-широк. Ако поне можем да уверим нашите граждани, че експертите е, в Европа са надежни и на тях може да се вярва, това поне ще бъде значителен напредък и този доклад ще ни позволи да постигнем напредък. Благодаря на Карин Лепаш, Карин Канбах е, вече е готова да вземе отношение. Благодаря ви. Извинявайте за закъснението, но имаше закъснение на полета ми. За съжаление, не успях да изслушам изказванията на предишните оратори, но първо бих искала да благодаря на госпожа Риваси за това, че тя така задълбочено разгледа въпроса. Бих искала, от друга страна, да видя един балансиран доклад и това ще се постигне с нашия принос, защото смятам, че има много повече теми, които би трябвало да бъдат проучени, отколкото в момента го прави доклада в сегашния му вид. До... Не бих искала да имаме доклад, който да лобира за фармацевтичните компании, но също така не бих искала да имаме доклад, който е срещу е, кампаниите за вакцинация. Ние трябва да обясним на обществеността, че има нужда от вакцинация, като информираме за риска. Ние трябва да потърсим необходимия баланс между риска и необходимостта от вакцинация. Едва ли е било лесно да се определи колко смъртни случаи? биха могли да се очакват в случай на подобна епидемия. Да, разбира се, когато гледаме към миналото, вече е лесно да видим как нещата са се развили. Но трябва да се обмисли какви мерки трябва да се предприемат, за да няма смъртни случаи или поне броят им да бъде намален. Мисля, че трябва да мислим за достатъчно брой вакцини и достатъчна по обем вакцинация. Заедно с държавите членки и с СЗО трябва да обмислим какво може да се подобри от гледна точка на превенцията и какви нови задачи можем да формулираме така че да сме подготвени към предизвикателствата. не можем да мислим за това от гледна точка на отделните държави членки или отделните заинтересовани групи. Ние трябва да мислим от гледна точка на 500-те милиона европейци в 27-те държави членки. Когато говорим за пандемия, трябва да координираме нашите действия с целия свят. Благодаря ви. Добро утро, господин председател. Да, наистина ситуацията беше много лоша. Всички бяхме в паника. Създадохме неформалната комисия, оглавен от Мишел и включваща представители на различни партии. Постарахме се да намерим решения. Интересното беше, че имаше различни цели и интереси. Не ставаше дума само за реакция спрямо пандемията хората говореха и за други въпроси, като прозрачност. Имаше също така настроение срещу фармацевтичните компании, стоеността на вакцинацията. Трябва да помним, че имаше сериозни разногласия, но основният проблем беше пандемият. Пандемията не само на свинския грип, но и ние имахме и птичи грип. Когато има паника, има много сериозен натиск. Е, правителствата понякога реагират твърде силно, твърде емоционално и понякога има възможност също да се използват популистски трикове. И разбира се, това беше един много важен доклад и Мишел прекрасно свърши работата си. Като докладчик ние наистина трябва да обмислим ролята на институциите, а не само на Европейския център за борба с заболяванията. Но мисля, че трябва да поем отговорност парламента да работи с по-голямо сътрудничество с центъра. Трябва да помислим какво прави фармацевтичната промишленост. Трябва да обмислим как реагират държавите членки, така че има много сфери, които би било добре да се обмислят. Но най-важното е да помним, че основната ни цел е да знаем как да процедираме, когато отново се случи нещо подобно, защото нещо подобно ще се случи. Ние трябва да се съсредоточим върху това как да действаме рационално и своевременно и координирано. Защото в крайна сметка не смятам, че вирусите признават граници, така че това е един трансграничен проблем и ние трябва да работим по обединен начин и в Европа, и в цял свят. Така че аз приветствам този доклад, но бих е искала всички ние да се въздържим от нашите персонални възгледи и цели, а да имаме един, един фронт. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Ръкопляскане от групата. Чудесно. Мариза Матиас има думата. Не е в залата. Е, е на Роспа също не е тук. Франсуа Кростет. Благодаря. Доста различно нещо ще кажа от казаното до сега. С цялото ми уважение към колегите, мога да кажа, че когато чета този доклад, струва ми се, че някак си е нечестно от е, интелектуална гледна точка. И всички ние, според мен, трябва да направим така, че в крайна сметка гражданите да възстановят доверието си към а, здравната система. Когато се задълбочава пропуста от неразбиране, когато има неточности и гражданите отчитат това, това е недопустимо. Пандемията не се разрази така зле, както ние мислихме самото начало. Чудесно. Добре, че така стана. Но нека да не се подаваме на тези конспираторски теории, според които СЗО всичко е объркало. Всъщност, организацията а, не беше сигурна относно колко сериозно е началото на епидемията и самия директор 18 а, се изказа миналата година а, по отношение на а, пандемията и страха а, и опасността от нея. Европа трябваше наистина да се подготви за възможна заплаха от подобен характер, да направи необходимата реалистична оценка. Във всеки случай а, не бива непрекъснато да се връщаме към тази тема 1,3 милиона за Обединеното кралство, за Франция. Ние имаме ясен доклад от Министерството на здравеопазването във Франция. 47 милиона, не милиарда всъщност, се посочва там. Мисля, че има постоянно подозрение, към различните медицински агенции, едни от най-добрите ни. И това е шокиращо. Чуваме от изказването на директори, имахме изслушване и искам да ви напомня само това. Трябва да възстановим доверието на гражданите към вакцинацията. Добре, но тогава трябва да посочим, че тази агенция публикува 22 доклада за този грип, така че всичко това е налично на тяхната интернет страница. Много ви моля, наистина слуховете са нещо много сериозно, защото в крайна сметка се засяга здравето на хората и всичките тези конспираторски теории не са за добро. Ту, извинявайте, че трябва да го кажем, това е интелектуално не честен доклад. Благодаря до председателя. Благодаря. Днес след обяд ще бъде директора с нас, така че ще можем да продължим този дебат с него. И сега първия е господин, който ще говори по тази тема, защото разбира се, здравето засяга и двата пола. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално конструктивен. Наистина, не мисля, че трябва да укарикатуряваме тази ситуация. Имаше сериозен проблем. Трябва внимателно да го разгледаме. И доклада на госпожа Ривази е от много добро качество. Ясно посочва, редица възможни решения на проблема, и не само ние, избраните е, депутати тук, но и всички европейци европейски граници, граждани, е, много добре осъзнават, че можеше да има катастрофа, но всъщност тя не се случи. Епидемията не се оказа толкова страшна. Принципа на превенция на предварителност е нещо, което е изключително важно и това наистина би трябвало да възстанови доверието на гражданите. Трябва да се използва този принцип, защото наистина съществуват вируси, те непрекъснато ще се появяват и няма нищо по-лошо от това механизмите и политиките, които са създадени, да бъдат все отново и отново подкопавани. Както се казва в доклада на госпожа Ривази, необходимо е да има по-голяма независимост сред агенциите, по-голяма гъвкавост. трябва да се подобри ситуацията, така както и посочва докладчицата. Трябва да гарантираме, че съществуват агенции, които работят съвместно с Световната здравна организация и е необходимо да се изгради по-голяма е, независимост сред тези агенции и да има по-голямо съответно доверие в тях. Наша е ролята за изграждане на здрави взаимоотношения с нашата агенция. Необходимо е, разбира се, да застъпваме и отстояваме все по-голямата прозрачност на дейността на агенциите. Трябва да се движим именно в тази посока, за да може да има по-добра прозрачност. Освен това, трябва да говорим и за конфликта на интересите. сред институциите и, разбира се, сред европейските агенции. Не можем да подлагаме на съмнение въпроса за независимостта, но когато има конфликти на интереси, те трябва да бъдат уточнени. И както казва госпожа докладчика, наистина трябва да разглеждаме ясно как се финансират тези агенции. И накрая, позволете ми да кажа, че този доклад би трябвало да ни даде възможност да стигнем до предложение относно по-добро координиране дейността на европейско ниво, за да можем да продължаваме да гарантираме наистина успешната практика на държавите членки. Госпожа Антония Първанова. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Ривази за този доклад, защото аз очаквах, че както обичайно се случва, когато работим с европейски институции, ние ще имаме доклад, който е мъгляв, е, толерантен, но всъщност тя наистина а, насочва вниманието си директно към проблема. Поздравявам ви! Докато говорим за този проблем, а именно H1N1 и пандемията, така наречена птичи грип, можем да посочим три неща – първо, всичко, което трябваше да бъде публично достояние, остана някакси скрито. И всичко, което стана публично достояние, е, изглежда бе манипулирано. Всичките е, бройки, всичките очаквания, смъртни случаи, е, броя на хората, които ще се разболяят, всъщност не бяха ясни или в крайна сметка нямаше доказателство. Всичко по отношение за средствата, които са изразходвани и въздействието на вакцинацията бе скрито. Абсолютно непрозрачно беше как точно се извършват контактите, какви са е, договорите, какви са цените между отделните държави членки и в държавите членки. И в крайна сметка е напълно непрозрачно колко вакцини са използвани, колко от тях са останали и какво ще правят правителствата с тези неизползвани е, вакцини и темифуд. В крайна сметка се отчита огромно въздействие на големия брой вакцини, които са използвани, но всъщност това не е така. 94 милиона са за Франция, само 8 милиона от тези вакцини са използвани. Как тогава може да се очаква този голям, тази голяма степен на въздействие на вакцините? Може би хората просто тук става въпрос за отчитане на прихода или каквото или да е друго. На второ място, за пандемията. Мисля, че тя има два измерения. Първо, дали е грип и второ, относно манипулацията и прозрачността. А третият въпрос е свързан с тези изкривени аргументи. Това не е доклад за или против ваксините. Става дума за прозрачност, отчетност и отговорност. И ясно трябва да покажем, че това е много силен сигнал от страна на Европейския парламент към другите институции и комисията, а именно, че трябва много внимателно да подхожат бъдеще, когато се опитват всички да ни поставят в този капан – за използване на публични средства без добавена стойност, без научно доказана а, стойност на начинанието. В този смисъл искам да кажа, че някои от тези изкривени аргументи всъщност послужиха на търговски политически интереси. Много и благодаря. Благодаря, Антония Парванова. Хорс Шнелхарт има думата втория мъж тук. Да, благодаря, господин председател. Аз съм доста изненадан за това как е, избледнява памета с времето. Имахме информация, провеждахме заседания, е, да, казвахме, че искаме да направим всичко, за да защитим е, здравето на нашите граждани. И сега сме седнали и говорим, това беше глупост, това беше безотговорно и като политик не искам да започна започна да критикувам учените и да ги обвинявам в манипулация в една такава много опасна ситуация. Какво щяхме да кажем, ако тогава, какво щяхме да направим, ако тогава а, след като сега е написан доклада, ако имаше а, подозрение за манипулация, какво щяхме да, да направим. Аз съм преживял няколко епидемии на грип, при което политиците не реагираха, хората стояха на опашки за вакцини и много хора а, починаха. Затова не смятам, че трябва да третираме темата по този въпрос. Не сме достатъчно сериозни. Не сме сигурни, че някой трябва да бъде обведен, обедине, обвинен в манипулация. манипулация. А ако сме виновни, трябва да бъдем наказани но ако не можеш да докажеш нещо, тогава не можеш да обвиняваш или да наказваш някого. Затова мисля, че има един елемент в подхода, който е правилен, но тук трябва да разгледаме ролята на Европейския съюз и как се изгражда неговата архитектура. Ние нямаме европейска политика за обще, по обществено здраве. Следва да си сътрудничим, за да видим дали съществуват възможности за подобрено сътрудничество между държавите членки, за да може да се изпращат вакцини в онези места, където опасността от пандемия пандемия е по-голяма. Но държавите членки казват, не, не можем да направим това, защото вече сме закупили ваксините. Тук вече има възможност да се подобрят нещата. Имаме някои проблеми с тези популистки изказвания, които аз не мога да подкрепя. Ние тук вземаме решение, така че аз мисля, че трябва наистина да учетем всички тези е, неща. Есте Деланг.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 Аз мисля, че е добре, че имаме днес тази точка в дневния ни ред. Аз ще се изкажа малко по-дипломатично. Мисля, че трябва да се направят някои промени, за да предприемем един по-конструктивен подход. Ако разгледаме точката от прембюла А, например, в която се казва, че може би сме знаели, че че грипът не е толкова вирулентен. Е, и, е, и а, докладчицата цитира Маргарет Чан от, от 2009 година, в която се казва, че за сега има малко жертви и се надяваме, че нещата ще останат така, но това може да доведе до епидемия. Това беше казано от Маргарет Чен. Ние знаем това и като гледаме числата, се предполагаше, че може би може да има пандемия някъде в бъдещето, за която да не сме подготвени. Основният момент е да бъдем готови, много добре подготвени за една потенциална пандемия и това трябва да стане на европейско равнище. Аз съм съгласна с това, че трябва да се направи на европейско равнище по-интелигентно, защото имаше държави, които купиха вакцини с по-дълъг с по-дълга валидност, с по-дълъг гаранционен срок. И ако ние искаме да бъдем конструктивни, защото колегите използваха този термин конструктивни, градивни, трябва да разгледаме всичко това от гледната точка на гражданите, с тяхната логика, защото те може би ще са объркани. И тук ако говорим за институционален доклад, който говори за ролята на всякакви органи, по поставя под въпрос ролята на тези органи, може би е, понякога с легитимност легитимна критика понякога, просто за да се спечели политическа червена точка. Трябва да, се, да гледаме нещата не от тази гледна точка, от гледна точка на гражданите, защото това ще накара гражданите да се обърнат към нас и да кажат, вижте какво направи холандското правителство, а немското правителство смята, че съществува, че рискът е различен. Това трябва да разгледаме. Трябва да разгледаме нещата от гледна точка на гражданите, да заемем един европейски подход. Трябва да се подготвим за потенциална пандемия, защото това е реален риск и не трябва това да бъде едно упражнение, което а, да бъде вредно. Трябва да бъдем по-добре готови за бъдещето. Богослав Соник е следващия оратор. Благодаря много. Искам да благодаря госпожа Риваси за доклада и. Тук ние в Европейския парламент следва да работим, за да може нашите граждани да възстановят доверието си в европейските институции ние би трябвало да бъдем в състояние да извършваме оценка на риска. Това за мен е най-важното. И трябва също така да очакваме това и от европейските институции на първо място. Аз мисля, че комисията следва да бъде в състояние да извърши оценка на риска. В този доклад се задават въпроси какво трябва да направим ние, за да намерим отговори за гражданите на Европа. Трябва да обясним и ролята на медиите за раздухването на този въпрос и трябва да обмислим тези неща с оглед на бъдещето. Мисля, че тези въпроси са напълно основателни. Това, което се опитваме да направим тук е да а, премахнем проблемите, а, загрижеността на нашите граждани. Не можем а, да пренебрегнем избегнем липсата на доверие. Понякога не се купуват достатъчно вакцини. Франция си задаваше този въпрос, Европа си задава този въпрос. Аз мисля, че в този доклад Разбира се, ние можем да внесем изменения в него, имаме право да направим това, но наистина трябва да се опитаме на въпросите е, и е, най-важният въпрос е имало ли е манипулация или не. Ние в Польша имахме чувството, че сме е, манипулирани от големите фармацевтични е, компании, е, които ни караха да поемем ние отговорност за страничните ефекти. Ние не се хванахме на номера, полските власти също не приеха това. Благодаря благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да поздравя госпожа Ливаси за нейния доклад. Той е важен за всички нас. Ние трябва да знаем какво точно се случи по време на тази криза. Нещо, което ни струваше твърде много средства, особено като се отчете економическата криза и трябва, разбира се, да извлечем полки, за да не повтаряме тези грешки в бъдеще. Знам, че перспективите за Европа не са особено добри, особено като четем, че промяната в климата ще доведе и до засилване на заболяванията по хората. Ние трябва да обмислим как да избегнем това някои хора да печелят от страха. Страха, който влияе неблагоприятно върху нашата економика и нашето общество. Съгласен съм с всички колеги и докладчика, които призоваха за това да увеличим нашите знания за това какво представлява, пандеми... какво представлява пандемията, да обединим нашите усилия и средствата и най-вече да избегнем фалшивите аларми. Благодаря ви. Да. И слушахме колегите, депутати, може би сега вече мога да помоля Европейската комисия да изкаже своето становище. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Комисията би искала да благодари на Комисията по околна среда и на госпожа Риваси за извършената дейност и за този проект от доклад. И наистина трябва да бъдат показани полуките, които сме си извлекли или можем да извлечем и да сме по-добре подготвени към следващата пандемия, която така или иначе в някакъв момент ще можем да очакваме. Затова трябва да сме подготвени. Що се отнася до оценката на ситуацията, ние изготвихме редица доклади, които бяха представени на вашата комисия и ние се постарахме да осигурим независима оценка на това какво се случи в Европейския съюз, но и в света като цяло. Беше казано също така, че бяха извършени и други проучвания. Така че има събрани факти, има събрани факти. И така, че има доста статистически данни, които вече се проучват много задълбочено. Що се отнася до някои по-важни аспекти от доклада. Ние вече разгледахме редица от проблемите, които се поставят там, например механизмът за закупуване на вакцини. Ние проучихме този въпрос миналата седмица, а, извинете, миналия месец и бихме искали да поставим този въпрос на заседанието на съвета на държавите членки през декември. Искаме да създадем нови инструменти механизми. Друг важен въпрос е как да се справяме с новите заплахи за здравето и комисията в скоро време ще представи на парламента в края на 2011 година нов пакет за заплахите за здравето. Този пакет ще бъде основан върху правните основания, които ни дава Лисабонския договор. И още няколко бележки във връзка с доклада. Доклада се говореше, че нямаше обективна оценка на ефикасността на ваксините. Ние проведохме независими изпитвания на ефективността и тези проучвания бяха извършени от публични органи и изследователски центрове. Имаше, например, независимо проучване от отрасъла. Също така бяха извършени проучвания от Европейския център за борба с заболяванията. Тези проучвания бяха публикувани и също така се очаква публикуването на още научни доклади по темата. Така тъй като вашата комисия много държи политиката да се провежда възоснова на научни факти, мисля си, че ще има достатъчно научни факти. Вторият аспект е, в доклада се отнасяше до одобряване на ваксините и медицинските продукти, процесът за издаване на разрешителни. Ние възприехме по система, която е подобна на тази на други страни в света, когато отрасъл предоставят данни, но клиничните изпитвания и изпитванията като цяло се извършват от независими комитети. Ние се надяваме, че ще можем да подобрим чрез тази система ситуацията с конфликта на интереси. Надяваме се да можем да инвестираме повече в изследвания, свързани с ваксините и с да инвестирам повече в провеждането на кампании по вакцинация. В момента комисията не може да извърши оценка на медицинските продукти, които са необходими в случай на неотложна нужда. Но това ще бъде направено когато ще има законодателство, което се предвижда от парламента. Това ще бъде необходимо, за да се взимат подходящи решения. Що се отнася до последните няколко момента, искам да подчертая, че СЗО, Европейската комисия, имат свое система за независима оценка, има такава система в Европейския съюз и Европейския център за борба за заболяванията има такъв мандат. Ние сме убедени, че Европейският център и, и завърши на 25 април 2009 година и Европейския център оценяваше и анализираше всички данни, които постъпваха от целия свят по този начин подпомагайки вземането на политически решения на европейско и национално ниво. Наистина тази пандемия беше първият случай, когато беше подложена на проверка глобалната способност да се отговаря на подобни предизвикателства и изниква въпроса кой би трябвало да координира или ръководи действията в случай на глобална пандемия, дали това е СЗО и накрая, що се отнася до конфликта на интереси сред служителите на Европейската комисия. Ние бихме искали да се изясня формулировките в точки 8 и 9, защото Длъжностните лица в комисията се подчиняват на регламента за служителите на европейските институции. Там има много ясни разпоредби забраняващи случаи на конфликт на интереси. Така че бих искал да има по-ясни формулировки. Ние ще предложим по-подробни писмени бележки след няколко дни и бих искал сега да ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Сред нас е и професор Ангас Никъл от Европейския център за борба с заболяванията. Имате 4 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател, Казвам се професор Никъл. Отговарям за координацията на ниво а, Европейски център Можете да прочетете моята декларация за е, моите интереси, всичките декларации за неконфликт на интереси на моя екип на интернет страницата, но вероятно ще откриете, че това е доста досадно четиво. Във всеки случай, с това искам да посоча, че ние приветстваме доклада, така представен, и искаме да подкрепим парламента. Това е и нашата работа. Е, бихме искали доклада да бъде точен. В момента има добри е, въпроси в него и редица, които са неточни. Господин Риспов посочи някой от тях, но един аспект, е, който мога да посоча е независимостта на центъра. Имахме 8 оценки, които бяха направени, одобрени. Всички бяха независими от СЗО и бяха а, направени с участието на експерти от държави членки. И ще видите, че те по нищо не биха могли да бъдат оприличени на документите, които ще намерите на страницата на СЗО по отношение на ефективността. Беше посочено, че сме финансирали с държавите членки институции. Има редица проекти проучвания за ефективността на ваксините. Резултатите са много положителни. Ваксината е ефективна. Всичко това бе показано излезе през месец март и публикуване на нашата интернет страница през април. Което искам да кажа, че всъщност е, депутатите не са запознати с очевидно информация, която е предоставена на нашата страница. Имаше само един документ, който е, бе цитиран като източник, а ние бихме желали да помогнем с всички наши разработки. По отношение на бъдещето, много полуки могат да се излекат от всичко това. Със сигурност държавите членки следва да бъдат по-гъвкави, но всъщност, когато разгледаме въпросите, можем да кажем, че наистина ние бяхме много гъвкави по отношение на нашите първоначални планове, които далеч не бяха толкова добре в началото и а, имаше по-малък отклик в самото начало. Имаше и по-голяма координация, отколкото е посочена а, в а, доклада. Нашата комисия заседаваше редовно. Един от въпросите, които се уточняваше, кои са рисковите групи. Държавите членки също предоставяха своята информация и някои държави членки в това отношение имат повече разработки, отколкото други. Сега има оценка, която се прави на епидемията и виждаме, че в различните държави отклика беше различен и бихме желали да ви насърчим именно да видите тази различна реакция, защото наистина не можем да посочим а, една единствена реакция като правилната. Така че а, Господин председател, Европейския център иска да подпомогне разработването на този е, доклад, но също така е и по-добре да бъдат информирани членовете на парламента в бъдеще. Имайки предвид казаното от е, нашия директор и предишния директор, ние все още мислим, че е, по позицията ни е била правилна. Но принципа на предпазливост е нещо изключително важно. Трябва да помним последната пандемия, която беше по-лоша, втората зима, отколкото първата зима. Знаем, че а, тази път няма да бъдем изправени през подобен проблем и това е основата за решенията, които взехме през, през пролета 2009 година. Благодаря ви. Председателя, благодаря професор Никол. Разбира се, вашата интернет страница е публично достояние, така че можем да се информираме с това, което е написано и предоставено там, но разбира се, ще се запознаем още по-подробно с тези разработки. Госпожа Парванова иска да зададе въпрос. Един значим въпрос. За какво са тези проучвания? Защото чух, че това са проучвания за ефективността на ваксината. Не ни интересува това. Задавам въпроса, дали от гледна точка общественото здраве и научна гледна точка. Интересното за нас е да знаем дали има проучване, което да покаже разликата между въздействието на ваксината и общия имунитет на населението, защото е, това са две различни неща. Има ли проучване, което прави това? Оценява добавената стойност от ваксината – според общото, общата имунна картина на населението. Благодаря. Yes, Професор Никън, благодаря. Благодаря за този въпрос. Нещо, което не очаквахме в тази пандемия, всички пандемии са различни, е, че има хора, които имат имунитет. Хората от моята възраст, слава Богу, са сред тази група. Но онова, което е различно от различните проучвания – е, че има значителна добавена стойност. 70% по-малка възможност има за заболяване при нов вирус, ако сте се вакцинирани. Ако не сте вакцинирани и нямате този общ имунитет, тогава сте подложени на по-голям риск. В резултат на това, наистина видяхме сред младите хора за толкова голям процент смъртни случаи, което не би се случило с обичайния сезонен грип. Dann ist das soweit beantwortet und die Berichterstatterin encore äh, trois minutes pour répondre. Има това beše veče odgovor, Три минути за докладчика да отговори на някои въпроси. Да, благодаря на господин председател и благодаря на всички, които взеха думата. Чухме доста положителни коментари, както и критика. Искам да коментирам някои пунктове по същество да на принципа на превенция. Няма да отговарям на въпроси. В началото, когато се появява един относително непознат вирус и трябва да реагираме. Тогава, когато говоря за гъвкавост и по-добра оценка на риска, искам да кажа следното. Независимо от това дали говорим за щатите, за Световната здравна организация или различни държави, като например Аржентина в Южното полу полукълбо, където се появява вируса. През май имаше оценка на риски, що се отнася до самия вирус. Госпожо Делонг, ние знаем, че този е, вирус няма да мутира така, че имахме много информация за е, леги... закономерните въпроси, които вие е, повдигнахте и е, защо ние не ревизирахме плановете си на базата на наличните данни. Ние не сме против е, превенцията, профилактиката, но когато знаем вече, че виру, вирулентността на щама е ниска и че хората не бива да бъдат вакцинирани, защото трябва да се разгледа и риска и ползите, трябва да се въведат съответните промени. Не става дума за теория на конспирацията. Имаше анкетни комисии, едната беше в съвета на Европа, която установи, че няма прозрачност в ССО. Имаше а, е, спешни комисии, имаше промяна на дефиницията и искам да помоля а, е, комисията да помоли ССО да, да ревизира дефиницията на пандемия и смъртните случаи. Всички експерти ще ви кажат, че не можем да повтаряме опита си от 2009 година. Сега по въпроса за прозрачността. А, имаше четири становища, да ви припомня, от омбудсмана, който поискаше от агенцията да опубликува документи. Не става въпрос само за H1N1, имаше, ставаше дума и за други медикаменти, за ваксините. Както каза центъра, никога а, не а, пусната вакцина с толкова малко научна основа. Не поставям под въпрос органите, но вашите оценки не бяха взети предвид, което означава, че в парламента това не беше отразено. Освен това, зададох въпрос миналия път и тук всъщност се, се, се състои проблема. Въпросът е много прост. През май или юни 2010 година защо не можеше Европейския център да каже няма пандемия вече в Европа? Защо не казахме това? И защо на базата на вашето становище Европейската комисия да не, да, да не кажеше добре, спираме процедурата, защото вече няма пандемия. Вие чухте какво каза СЗО те обявиха край на пандемията през юли 2010 година. Ние бихме желали да получим независими становища. Благодаря. Мисля, че това е един доклад, който е много важен, защото би трябвало да посочи насоките, да очертава това, което функционира добре, в бъдещи изходни ситуации. Аз разбирам, че ако комисията ще представи доклад в съвета през декември, за да може парламента да си свърши работата и да поясни всичко, което се е случило и да даде препоръки за в бъдещето. Благодаря на Мишел Ривази. Крайен срок за внасяне на измененията е 1 декември 12 часа през януари ще се гласува в нашата комисия и в, през март ще се гласува в пленарната сала, ако това е възможно. Сега следващата ни точка Въпрос от Сато Хаси за катастрофата с отайката в Унгария. Въпрос за комисията, но Сато Хаси може би иска да прочете. Мисля, че няма нужда да повтарям въпроса, тъй като той е зададен в писмена форма. И бих желал да чуя какъв ще бъде отговора на комисията. Добре, казва председателя. Добре, да попитаме комисията и да помолим да ни даде отговор на стадения въпрос. Мариан Венинг. Добро утро, благодаря ви. Аз съм Мариана Венинг. Аз съм началник отдел, генерална дирекция околна среда и отговарям за промишлените емисии, емисията от промишлеността? Благодаря за въпроса. Господин председател, първо бих искал да изразя нашето съжаление за този инцидент и за това, че изказваме съчувствие на семействата на загиналите и на потърпевшите от инцидента. След като преминахме през етапа, на който беше за първ път задействан изцяло механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Сега, в момента, нашата задача е задълбочено да разгледаме какви са причините за това, което се случи. По този начин се надявам да отговоря на въпроса на госпожа Хати. Когато установихме и дали сме установили, че има нарушение на европейското законодателство. Както вече казах, в момента събираме информация от съответните унгарски органи. Тази информация ни е необходима, за да установим дали е имало нарушение на европейското законодателство. На този етап все още не можем да го установим. Има редица директиви. Това е директивата за предотвратяване на замърсяването и превенция на емисията. Имаме директива за отпадъци от добивната дейност и директивата за екологичната отговорност. За да получим цял тази информация, ние проведохме срещи с унгарските власти и също така на 22 октомври официално изпратихме писмо до тях. Очакваме в момента отговора. Също така формулирахме въпроси във връзка с прилагането на всички тези директиви. Това ме води до... към втория ви въпрос. Дали смятате, че имало някакви проблеми, проистичащи от проверките? Мога да кажа в този момент същото практически, че в момента очакваме отговори от съответните органски органи, за да можем да установим дали изискванията за проверка, разписани в различните директиви, са били спазени или имало проблеми с изпълнението. Както вече казах, ние изпратихме писмо на 22 октомври и очакваме да получим отговор от съответните унгарски органи. Имаше въпрос за това дали Европейската комисия възнамерява да създаде целева група, за да се анализира бедствието в Унгария. Според нас става дума за надлежно изпълнение на действащото законодателство. Както вече казах, ние имаме много важно и подробно законодателство – част от това законодателство влезе из... ще влезе изцяло в сила през 2012 година. Това е директивата за отпадъци от минодобивната промишленост. А също така има ново законодателство, което позволява да се предявяват по-стриктни изисквания. Така че изискванията, изложени в различните директиви, трябва да бъдат изпълнявани и разбира се, заедно с анализа и информацията, получени от унгарските органи, ние ще извършим оценка, за да установим какво трябва да се направи, за да отстраним недостатъците в сътрудничеството с унгарското правителство. Що се отнася до списъка с подобни обекти в Европа, има 6 европейски страни, които добиват боксит. Като цяло 2 милиона тона годишно. Това е информацията, с която разполагаме. В нашите технически документи, брев, които се отнасят до изпълнението на директивата за предотвратяване и борба с, е, за, с замърсяването ние разглеждаме въпроса с добивната промишленост и технологичните процеси. Като цяло имаме 10 алуминиеви завода, които работят с... Извинете, не 10, а 9, които работят с боксит във Франция, Германия, Испания, Гърция, Италия, Ирландия и Румъния и, разбира се, предприятието в Унгария. Що се отнася правната уредба, която се предлага за извършване на проверки на европейско ниво за спазване на екологичното законодателство, за да се гарантира единообразието на провеждането на тези проверки, е, са бих искал да ви съобщя, че в момента се очаква преразглеждане на правилата за провеждане на такива проверки. Ще има преразглеждане на препоръките. След това ще има промяна на минималните критерии. Това ще бъде във формата на хоризонтална директива или могат да бъдат включени конкретни изисквания към проверките в специализираното секторно законодателство или може да съчетаем тези варианти например, да бъдат введени конкретни изисквания към проверките в секторното законодателство. Току-що споменах, че вчера беше одобрена директива за промишлените емисии и също така има директива за управление на отпадъци от минодобивната промишленост. Тя също включва редица задължения, които трябва да бъдат изпълнени от държавите членки, що се отнася до проверките. И този месец Европейската комисия работи върху изготвяне на насоки. Какво прави комисията за засилването на директивата за екологичната отговорност? В момента сме в процес на преосмисляне на вариантите за член 14 и въвеждането на задължителна хармонизирана сигурност. В този контекст ние обмисляме дали е, сегашните финансови горни граници са достатъчни за инструмента за сигурност, екологична сигурност, който трябва да бъде използван в подобни случаи, при случай на подобни инциденти. Така че в момента не мога да ви дам точен отговор, но мога да ви уверя, че със сигурност ние осъзнаваме сериозността на проблема и го проучваме много внимателно. Що се отнася до преразглеждането на списъка за вредните вещества и дали те включва червената отайка, първо искам да кажа, че има компетентни органи, които трябва да вземат решение за това дали определени вещества или продукти, както е в конкретния случай, под, попадат в списъка за опасни отпадъци или не са опасни отпадъци. Европейският списък дава две възможности за категоризиране – и, както аз вече казах, държавите членки трябва да определят кой точно списък е подходящ за даденото вещество в зависимост от състава му. Ако червената отайка е резултат от производството на алумини и не съдържа тежки метали, например, или други опасни вещества, то тогава тя може да бъде категоризирана като неопасен отпадък. Но в момента, в който там има вредни вещества, идващи от химически или физически процеси, то тогава червената отайка трябва да бъде категоризирана като опасен отпадък. Ние сме изцяло наясно чрез разреш... комплексното разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването, ние знаем, че тази чернотека е била категоризирана като неопасна, но ние знаем, че е имало замърсяване с тежки метали. За това ще помолим унгарските органи да ни дадат обяснение защо червената отайка е била категоризирана като неопасен отпадък и ние очакваме отговора от страна на Унгария. И тогава вече ние ще вземем решение за това дали тази категоризация е била правилна или не. Мисля, че разгледах всички въпроси, които бяха поставени и разбира се, с удоволствие ще отговоря на всички допълнителни въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря, за обстойния отговор на въпросите. Имаме проблем с а, графика ни обаче, защото почти вече 11 е часа, така че не можем да дадем думата на почти 10 оратора заявили желание. Предлагам да дадем думата на унгарските ни колеги по две минути, господин Шадор и Табайди. И тогава, вероятно, вече госпожа посланника ще бъде в залата. Може би по-късно бихме могли отново да се спрем на тази тема. И така, Шада и след това Тобайда. По две минути, моля. Благодаря за предоставената ми дума, господин председателю. Искам да подкрепя твърдо усилието да се включи тази тема в дневния ред, защото има наистина много голям интерес проявен към темата. Значимостта е отвъд това нещастие, което сполетя Унгария и засяга всички държави членки. Въпросът, повдигнат от госпожа Хаси, са наистина всички въпроси са много релевантни унгарското правителство ще направи всичко по силите му, за да оточни темата за отговорността и задълженията. Ре... Различните разрешения, които са предоставени на завода, са издадени 2006 година при предишното правителство, така че сегашното правителство няма какво да крие. Бих искал да добавя към казаното, И нещо друго, когато става въпрос за отговорност и изискването да не се нанасят повече щети, мога да кажа, че се следи дейността на компанията от страна на правителството и по отношение уточняване на отговорността, мога да кажа, че активите на предприятието са под надзор и когато се уточне какво е точно задължението и задълженията, които трябва да се покрият, има а, вече разписани процедури, по които това ще бъде направено. Така че а, убеден съм, че ще си спомняте в Страсбург, когато госпожа Георгиева говори по този въпрос, а именно унгарските власти а, са направили всичко по силите им, за да се намали въздействието на тази авария. Тези 700 хиляди литра утайка, които се разляха и хората, които трябваше да постъпят в болница е, заради изгаряне, като бяха получили се факт, но да, мисля, че трябва да се направи преглед на мерките, които са предприяти, въпроси, които вече са обсъждани. Необходимо е, разбира се, да се усъвременят и плановете, когато става въпрос за контрол и инспекции, необходими разбира се, и средства за всичко това. Но позволете на края на изказването си да подчертая следното. От финансова гледна точка – инструменти те трябва да бъдат на личност, когато говорим за промяна и на правилата, за да можем в крайна сметка да разполагаме с ефективни финансови инструменти, когато се случват подобни аварии, за да може веднага да се предостави помощ на региона. Това е валидно не само за Унгария, навсякъде. Благодаря. Следващия оратор. Уважаеми колеги, благодаря за проявената солидарност благодаря за вниманието, което отделихте към аварията и нещастието, което сполетя Унгария. Благодаря и за вниманието към пострадалите. Много неща трябва да се направят от гледна точка на а, околната среда. Необходимо е да се разгледа директивата. Необходимо е да се транспонира и изпълнява на национално ниво и процесът трябва да се ускори. Съгласна съм с представителя на комисията, че трябва да направим преглед на цялата тази тема за критериите, които са приложими към определенето на това с какви материали работи дадено предприятието. Дадено предприятие. А всичките тези тонове, отайки, които съществуват в държавите членки, в Западните Балкани също така, всичко това е много важно и всичко това е важно и за Сърбия, за Харватия, е, в държавите в западни, Харватска, държавите в западните Балкани, които желаят да придобият статут Тут на кандидат членки. Знаем какви хвостохранилища съществуват там и какво евентуално би могло да се разрази при случай на авария. Тези инициативи са изключително важни. Трябва да разгледаме темата от европейско ниво. И освен това, трябва да се изгради и специална група, експертна група, за да е много ясно каква да е отговорността. Така че, освен факта, че имаме този комисар в Унгария, необходимо е наистина да се разгледат ситуацията от всичките аспекти, защото се случиха наистина неща, които насочват вниманието ни към проблемите, към недостатъците, към небрежността, която бе проявена. И ако възникне подобен екологичен проблем, свързан с червена отайка или подобни вещества, трябва наистина да не забравяме и казаното от комисар Георгиева. Трябва да подкрепим комисаря, когато става въпрос за рециклиране на червената отайка, например защото има титан в тази отайка. Това може да бъде рециклирано, може да бъде излечено, значи трябва да подкрепим една подобна мярка. Съвременната технология все още е много скъпа. На поне 250 милиона тона съществуват в момента от тази отайка в Европа, така че ние ще трябва да направим нещо по отношение на рециклирането й. И накрая, що се е, отнася до помощта? Е, солидарния фонд, фонда за хуманитарна помощ, мисля, че те не са подходящи в случай на е, промишлени аварии Имаме приятели в Словакия, в други държави членки. Получихме помощ от тях. А комисията просто ни укоръжаваше с думи. Очевидно, принципа а, замърсителя плаща е факт, но трябва да гарантираме а, необходимост необходимите мерки, е, които да бъдат обобщени е, в директива, насочени именно към подобни предприятия, за да може да се гарантира превентивна дейност. Не е сигурно дали активите на въпросната компания ще бъдат достатъчни, за да платят сметката за е, вече преодоляване на щетата. Благодаря. Както казах, има още 8 оратори, но няма да можем да им дадем думата сега, така че ще трябва да включим темата по-късно в дневен ред, защото е много сложен въпрос и трябва внимателно да го разгледаме на заседание на комисията ни. И така, мисля, че трябва да продължим веднага с следващата точка от дневния ред. Посланника на Мексико е в залата госпожа Сандра Фуентес. Е, наистина е, благодаря, че сте е, тук. Вие е посладник в Брюксел. Много се радваме, че можете да бъдете с нас. Очакваме важната среща в Канкун. Мексико се готви за тази среща. Това е световна среща. Ще има и среща на кметове и на членове на различни парламенти. Гражданското общество също ще има своите представители в Мексико и правителствата, разбира се, ще се заседават за две седмици. Така че онова, което се случи в Копенхаген е факт. Стигнахме е, до е, едни различия без конкретни резултати, така че с предстоящата среща е изключително важна. Гледаме напред към бъдеще заседанието КОП-16 по мексиканско председателство в Канкун и се надяваме, че няма да станем отново свидетели е, на неща, които вече видяхме. Надявам се, че няма да се връщаме назад, а ще вървим напред и ще реализираме напредък. Нашата комисия разглежда проблемите, с, свързани с измененията в климата и съответните е, резолюции, въпроси, които ще бъдат разгледани в пленарна зала всичко това е от изключително голямо значение за нас. Надяваме се, че ще можете да ни осветлите относно това какво мексиканското правителство прави по въпроса, за да се подготви, също така и какво правят експертите. Надявам се, че ще можете да ни запознаете с всичко това. Радваме се, че сте тук и за мен е гордост и радост да ви да предоставя думата, за да ни разкажете какво можем да очакваме, че ще се случи в Канкун. Eh, Много благодаря, господин председател и уважаеми приятели. Нашите експерти са тук. Алберт Вендо е съветник в нашето посолство. Той е много добре запознат с темата. Вие го познавате. Той работи по проблемите на климатичните промени в нашето посолство. За мен е удоволствие и чест да говоря тук пред вас. Ако имате конкретни технически въпроси, обаче, е, нашият експерт с удоволствие ще отговори на тях. Много ви благодаря за това, че ми давате възможност да говоря пред вас днес. Искам да споделя някои мисли с вас относно състоянието на преговорите, резултатите, които можем да очакваме в Канкун на заседанието на КОП-16. Надяваме се, че рамковата конвенция на ООН за климатичните промени може наистина да докаже валидността на своите аспирации. Искам да кажа още от самото начало, че съм малко загрижена и вие споделяте моята загриженост. Напредъка, който беше постигнат, не отговаря на познанията ни в този момент момент за климатичните промени. Съществува е, една е, спешност. Е, това проистича от проучванията, които са направени за това колко ще струва бездействието. Необходимо е да се ангажира общественото мнение, гражданското общество, което е мобилизирано и очаква решения, които да отговорят на предизвикателствата. Аналогично не можем да а, бъдем разочаровани. Ние трябва да разбираме колко са сложни предизвикателствата. И конвенцията за климатичните промени е една от най-сложните предвид нейното естество и предвид отрицателния економически и политически контекст на който сме свидетели. Преговорите отиват а, далеч извън екологичната загриженост. Има реални загрижености, а, но ние сме изправени и пред економически проблеми и някои предизвикателства, свързани с, с а, сигурността. Преходът за по-ниско, към по-нисковъглеродна економика, изисква конкурентоспособност, достъп до нови пазари, и тук е, всичко това е свързано с стандарта на живот, с е, коефициента на благосъстояние на всяка държава. Е, климатичните промени са реалност и ние трябва да ги приемем. Ако не вземем правилните решения в Канкун, съществува сериозен риск този вашен процес да стане по неактуален и да се а, влачи с години, както се случва с, с Световната търговска организация и преговорите а, от кръговата Доха. Мексико е убедена, а, е убеден. А, за, в а, необходимостта да се подобри а, процеса на водене на преговорите и също така а, ние сме убедени, че трябва да се повиши нивото на изискванията. Имам един текст, с който ще излезем в Канкун с по-големи амбиции. Не можем да изчакваме, не можем да се подаваме на идеологична риторика и конфронтации. Това се оказа непродуктивно. В Канкун всяка заинтересова, заинтересована страна трябва да да се подготви, да прави компромиси за общото благо и за намирането на решения, които да удовлетворяват всички. Мексико направи всичко, което е по силите му да възстанови загубеното доверие след форума в Копенхаген. Ние извършихме широки консултанти, консултации с всички участващи страни, с, проведохме консултации с секретарията, с работните групи, с водещите заседания, за, за да може да сме сигурни, че ще постигнем балансирани резултати. Мексико насърчава публичния и частния диалог във връзка с, с финансирането. Имаше форум в Женева. На 11 ноември ще се проведе последната дискусия по технологиите в Делхи. В Канкун ще се, приложа, ще се предложат зелени решения по времето на КОП 16. Ще се проведе диалог, ще има бизнес инициативи, търговски инициативи, технологични инициативи за борба срещу климатичните проблеми. Работим в тясно сътрудничество с, с Световния бизнес съвет насърчихме редица срещи е, в формат гражданско общество, е, също така е, форуми с участие на кореното население. Повече от 8000 участници е, от гражданското общество се регистрираха за участие е, по силата на правилата на ООН и те ще участват в КОП-16. А за държавите, които не искат да се е, регистрират по процедурите на е, ООН, е, мексиканското правителство е организирало един форум, наречен Via Climatica, където те могат да заседават. Предвид краткото време, което ни остава, следва да бъдем реалисти. Първото предизвикателство пред КОП е приемането на пакет решения, което да направи възможно продължаването на процеса по силата на конвенция. Също така трябва да намерим правно обвързващи решения и споразумения следващата година. Бих желала да а, а, отдам дължимото на ангажираността на Европейския съюз по протокола Киото, което е много важна цел за развиващите се страни. В Канкун трябва да подчертаем отново институционалната рамка, за приспособяването и технологията, защото това ще даде възможност на развиващите се страни да изградят възможности за справяне с климатичните промени. Същевременно те трябва да могат да отговарят на потребностите на тяхното население. Трябва да се създаде една сериозна архитектура, за да се генерират и канализират ефективно ресурси, които да позволят работа по климатичните промени. Това изисква смягчаване на ефектите. Е, е, това е един дългосрочен подход. Следва да създадем и институционална рамка за запазване на горите и за повторно залесяване. Трябва да насърчаваме международното сътрудничество, което ще допринесе или за създаването, или за засилването на възможностите в всички държави, включително чрез е, трансфер на технологии. И накрая трябва да задълбочим действията за предотвратяване на вредните въздействия е, с, с, в съответствие с поделената ни отговорност и предвид е, средствата, с които разполагаме Темите е, са, се фокусират около това, което могат да направят държа, е, развиващите се държави, е, оценка, измерване на риска, докладване и намаляване. Също така се ще се разгледат възможностите в развиващите се страни, където задълженията са по-различни от тези на развитите страни. Но следва да постигнем съгласие как трябва да отразим желанието за сътрудничество на всички страни, естествено с отчитане на различието в различните страни. Сега няма да говорим за грандиозни решения. Това, което ни е необходимо в Канкун, е да сме сигурни, че, искаме, че имаме една а, реалистична рамка, трябва да има поети ангажименти, които да се превърнат в национални политики. За да може да се постигне това, трябва да имаме а, спешно финансиране. Освен това, трябва да приемем решения, които да направят възможност за създаването на зел... и зеления фонд, а, за който се говореше в Копенхаген. Това не би трябвало да се разглежда като любимата тема на развиващите се страни тук отчитаме отговорностите на всички държави. В момента Европейския съюз пре, преразглежда целите си за намаляване на парниковите газове на базата на решението на Европейския съвет от 29 октомври. Това може да се случи едва след Канкун. И а, моята страна се присъединява към апела на, а, на, за повишаване на целите от 20 на 30% и ограничаването с 2 градуса на повишаването на температурата от 2050 година. Целта за намаляването може да бъде ревизирана на основата на нови научни изследвания, но на сегашния етап готовността за намаляване не отговаря, не достига до целите. Сега за това нашият апел е към Европейския съюз и към развиващите си економики да поемат по-голяма отговорност за намаляване на парниковите газове крайна сметка това е възможно. Мексико, като стратегически партньор на Европейския съюз, знае, че ние можем да разчитаме на водещата роля на Европа. И ние се надяваме, че вие ще имате силно въздействие върху стратегическите партньори и а, а, върху тези държави, които получават помощ от Европейския съюз. Проведохме чести е, консултации с страни членки на Европейския съюз и с е, Европейската комисия, която изпрати представители в Мексико миналата седмица. Аз тази сутрин обмених мнение с, представителя. И ако Европейския съюз може да говори с един глас, това ще има по-голям ефект. Европейския съюз трябва да повлияе на държавите, с които има търговски отношения. Мексико и Европейския съюз работят съвместно, ние разчитаме на съществуващите структури в контекста на глобалната рамка, която чества 10 годишния си юбилей тази година. Климатичните промени представляват политически Високата основа на нашите отношения, това ще проличи и в КОП-16 в Канкун. Има европейски инвестиционни проекти за чиста енергия в Мексико и ние се надяваме, че стремежа на Мексико да участва в пазарите на въглерод, ще ни доведе до участие в търговиите за схемите за търговия с емисии. В Мексико ние сме убедени, че много от решенията на екологичните проблеми ще изискват пазарни механизми. Това защото нашата политика е предназначена за създаване на стимули за участието в промишлеността. Като държава подписала протокола в Киото, Мексико е ангажирана с намаляването на въглеродните емисии и съм сигурна, че вие знаете, че президента Филипа Калдерон обяви миналата година индивидуални цели за намаляване на парниковите газове класове. Е, ние имаме много амбициозна национална програма във връзка с климатичните проблеми. Имаме институт институционалните възможности, имаме базите данни, за да можем да заемем водеща роля в борбата срещу климатичните промени и ние ще можем да бъдем пълноправен партньор в новата зелена економика. Мексико се радва на ценния, ценната подкрепа на Европейския съюз и ние можем да покажем, че можем да постигнем напредък в програмата по същество и можем да участваме в глобалното действие. Това е за доброто на Мексико, за доброто на света. Благодаря. Благодаря ви, госпожо посланник, за вашето изложение, за това, че не споделихте за това какви ангажименти поема Мексико като страна домакин на конференцията. Аз самият съм се убедил, че Мексико е една страна, която е силно ангажирана с предприемането на мерки за противодействие на промяната в климата и че Мексико е поел доброволни ангажименти. Също така ще участват много неправителствени организации. Аз съм абсолютно убеден, че срещите ще бъдат много добре организирани няма да се налага да чакаме с часове, както беше преди една година. Разбира се, знаем, че вие активно ще участвате в процеса на преговори и ще бъде наистина огромно постижение, ако страните успеят да постигнат японското председателство два пъти успява в това голямо начинание преди 10 години в Киото и съвсем наскоро в Нагоя, така че колкото и да са сложни целите, ние трябва да гарантираме вземане на конкретни решения. Има много желаящи да се изкажат, както винаги времето на ни достига, така че 3 минути за всеки оратор, господин Флоренц от лявата страна на залата. Бих искал да ви приветствам, госпожо посланник. Това, което вие казахте, беше радост за мен. Бих искал да ви насърча допълнително, когато става дума за стратегията при преговорите. Знам, че вие трябва да проявите дипломатичност, но ви призвавам да бъдете и твърди, защото държавните глави и ръководителите на правителства са много важни хора и те също са твърди в отстояването на своите позиции. Така че трябва да се върви твърдо по избрания път. Е, всички видяхме какво се случи в Копенхаген, така че е, наистина видяхме как е, преговорите се провалиха, което беше много достойно за съжаление. Вие говорихте за това, че трябва да се говори с един глас. Да, разбира се, в тази комисия ние също подкрепяме идеята за двата градуса Целси и не подкрепяме идеята за 1,5 градус и ограничаването на затоплянето на земната атмосфера с 1,5 градуса по Целзий. Вие говорихте за измерването, отчетността и проверката. В Копенхаген имаше някои идеи в тази насока, обаче нямаше нищо по-конкретно, което да позволи количественото измерване. Виждаме, че има някои положителни промени. Това го разбрахме и от вас също. Благодаря ви. Тази идея за 1,5 градуса по Целзий не е нещо, към което се стреми нашата комисия, но това се съдържа в документите от Копенхаген, когато става дума за преразглеждане на целевите показатели. Но има държави, които са островни държави, които се притесняват, че те могат да престанат да съществуват дори и да бъде спазен целта от 2 градуса. Заповядайте, госпожо Естрена. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да приветствам госпожа посланник. Бих искала да ви благодаря, госпожо посланник, за вашето изложение и за вашата ангажираност. Ангажираността да се постигне успех в Канкун или поне да не се допусне провал, както в Копенхаген. Споделям също така вашата загриженост – да, наистина. След провала в Копенхаген очакванията са доста занижени. Също времено обаче учените ни предупреждава, че е необходимо да бъдем по-амбициозни и да проявим по-силна политическа воля. Трябва да извлечем полки от Копенхаген. И виждам, че Мексико очевидно прави домашното си и поема своята отговорност, като включително привлича на своя страна и гражданското общество. Според мен това е един добър знак. Разбира се, необходимо е също така и страните в конференцията да поемат своята отговорност. Те трябва да засилят по-добрата съгласуваност на действията и те трябва да са добре подготвени за да бъдат постигнати онези резултати, които искаме да бъдат постигнати. Сравнително скоро разбрахме за резултатите от конференцията в Нагоя. Това е един добър пример, който би било добре да бъде последван и в Канкун. Много добре би било, ако бъдат постигнати в Канкун резултати, подобни на онези постигнати в Нагоя. Въпросът ми е следният госпожо посланник. Искам да попитам за дейностите по намаляване на последиците от промяната в климата. Наскоро много от нашите членове участваха в заседанието Евролат. Обсъдихме много въпроси, които интересуват Европейския съюз и страните от Латинска Америка и формулирахме като един от нашите приоритети намаляването на въздействието на промяната в климата. Дали смятате, че ще има достатъчно амбициозно споразумение на необходимите инвестиции? които ще подпомогнат да се осигури необходимата помощ за развиващите се страни. Благодаря ви. Yeah, I could. Okay, the Greens have changed the order. Yeah. Благодаря, госпожо комисар, за информацията и за ролята на Мексико като председател на конференцията. Надявам се, че японското председателство ще ви помогне след направеното в Нагоя. Съгласни сме, че действително не можем да постигнем окончателно споразумение, но поне можем да направим важните стъпки към него. Така че благодаря за темите, които вие упоменахте. Те са много важни. Имам въпроси по отношение на позицията на Европа и вашето становище за това, а именно ролята за Канкун на Европейски съюз и може ли нещо да се подобри. Винаги може да се направи нещо, разбира се, по-добро имам предвид дебата по отношение а, втория протокол, разширяването на протокол от Киото и втория период ангажименти. Този въпрос е също става все по-важен в днешния ден. Проблема е, че Европа винаги казва, че е, е, проблем в протокола е, е наистина интегритета на темите, свързани с околната среда. Въпросът ми е, какво според вас е, е, е положението на Европа, доколко тя е част от проблема, защото използването на енергия, горещия въздух, например, тук става въпрос за едни прилагане на двойни стандарти в Европа и извън Европа. Следователно, необходимо да се подобри интегритета в този смисъл този проблем? Дали трябва да се играе по-добра роля с, прямо протокола от Киото и ще се обсъжда ли този въпрос в Канкун по-задълбочено? Добре, благодаря. Благодаря, госпожо посланник. Благодаря и за всичко направено от вас благодаря и за вашия принос в дипломатическите преговори, за да можем в крайна сметка да се надяваме да се постигнат сериозни, значими решения в Канкун. Бихте ли ни дали малко по-подробна информация относно това, което според вас е възможно да се постигне относно а, финансирането, допълнителността на средствата и технологията, развитието на технологията, трансфера на технологиите. Къде според вас е бариерата, проблема? Е, много се радвам на чутото от вас за тези 8000 е, неправителствени организации, представители, които са се регистрирали. В Копенхаген знаем, че се регистрираха, но те пък нямаха достъп до процеса на взимане на решение, до преговарящите, до нас и ние нямахме възможност всъщност да обменим идеи с представителите на гражданското общество. Бихте ли ни казали дали тези хора ще могат не само да стигнат до срещата, но ще имат и физическа възможност за провеждане на разговори и обмен на идеи? Председателя, благодаря. Ричард Дей. Благодаря ви. Благодаря и на госпожа посланник за лутните думи мисля, че Мексико като страна домакин ще може да даде своя принос за успеха на тази среща. както видяхме в Япония, това бе възможно. И така, какви са конкретните ви планове в Мексико за подпомагане на предъка за постигане на решение, особено по отношение ролята на Мексико и лидерската му роля сред бързо развиващите се економики, като например Бразилия или Южна Африка, Индия. Как могат да се обединят усилията на тези държави? така че те всъщност да бъдат един противовес на Китай, Европейския съюз и САЩ, за да може всички да върват в крайна сметка в правилната посока. Имайки предвид е, изборните резултати в САЩ, ще бъде вероятно още по-трудно да се постигне компромис по отношение на САЩ, Япония и въобще всичките тези групи. Втория ми въпрос е свързан с финансови, финансите. Споменахте значимостта на държавното финансиране – и ние с готовност бихме участвали в подобни дискусии, но какви са конкретните планове на Мексико за допълнителните средства? Какви практически инициативи са възприяти в Мексика? Това е важно за нас като политици да разберем, за да можем, разбира се, и ние да убеждаваме гражданите, че са ни нужни средства. Благодаря. Е, е, е. Благодаря, господин председател. И благодаря също така на госпожа посланичката, защото мисля, че вие направихте на много интересно и ценно изказване и ни дадохте причини да се чувстваме оптимисти. Искам да коментирам. Вие дадохте възможност Европейския съюз да се предвижи от 20% на 30% до 2020 година. Ние неодавна гласувахме по този въпрос с мнозинство в нашата комисия. Ние ще гласуваме отново в много близко до бъдеще на пленарното заседание в, през ноември, за да се даде а, мандат на КОП-16. И аз мисля, че това е нещо, което можем да препоръчаме. А сега по, въпрос, по двата ми въпроса. Вие посочихте, че съществува проблем с доверието между развиващите се и развитите страни, между бедните и богатите страни в света. Това е проблем, който всъщност е, се разрасна на заседанието на КОП-15 в Копенхаген. Може ли да кажете по- какво, по-подробно какво прави Мексико, за да възстанови доверието, за да може да се постигнат положителни резултати? и да се постигнат споразумения. А, вие говорихте за някои от въпроси, за които се надявате да а, бъдат засегнати на заседанието в а, Мексико. Имате ли някаква минимална граница, някакви критерии, за да се установи дали заседание, дали срещата е е, успех или фиаско. А, е, ако не можете да направите това, много трудно ще се постигнат резултати от това заседание. Благодаря. Благодаря. Населиц. Благодаря, господин председател. Много благодаря, госпожо председател, за това, че сте тук. Искам да поздравя Мексико за извършената работа до този момент. И както каза нашия председател, успеха на това, това начинание е много важен и а, е, държавата домакин на подобна проява може да има много голямо въздействие. Ако ние не направим поне малък напредък в Канкун, а, може би ще се получи една задънена улица в преговорите и може би преговорите ще се провалят. И това, което ще се случи в Мексико, ще бъде изключително важно за преговорите в рамките на ОНА. Искам да ви запитам, дали смятате, че резултата в Нагоя беше глътка свеж въздух поради успеха в Нагоя. Искам да ви задам въпроса, защото нещо, което осъзнахме е, от е, Копенхаген е, че всички трябва да бъдат на масата на преговорите. Не може да се водят преговори само с развитите или с развиващите се страни. Смятате ли, че това ще се случи в Мексико? Смятате ли, че да кажем държави като Боливия, Венецуела, Венецуела няма да се почувстват изключени и а, няма да се откажат, а, както това се случи а, в последния момент в а, Копенхаген. И а, следващия ми въпрос е, смятате ли, че е време да се преразгледа въпроса за държавите, включени в приложение 1 и приложение 2? Тогава, когато бяха а, създадени създадени тези приложения, ситуацията се промени. А, смятате ли, че в бъдеще, не в Мексико, това ще се промени? А, и последен въпрос. Смятате ли, че Мексико ще продължи да, да бъде активна страна и след Канкун, защото сега сте активни, но и така. Това са много, бяха много въпроси. Жуан Ферейра е следващия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на а, госпожа посланничката за а, нейното изказване. Имам два кратки въпроса. Първо, за смъкчаването на отрицателните а, въздействия. Както беше правилно посочено, а, бюджета за, да, за развиващите се страни във връзка с климатичните промени не е нещо факултативно. Това е част от отговорността за парниковите газове, която е ниска в държавите, в разви... някои развиващи се държави а, това, което беше споменато до този а, момент а, като суми за фонда за бърз старт а, са ниски. А, това са някакви суми, които са значително по-низки от външния дълг на съответните държави. А, е, Европейския съвет предложи някакви суми, но те е, са под 2% е, от външния дълг на Африка на юг от Сахара. Въпросът ми е, отчитате ли възможността за свързането на въпроса с финансирането с въпроса за външния дълг на тези държави и с отменянето на външния дълг предвид огромните ограничения, което това налага? във връзка с стратегиите за намаляване на ефекта на климатичните промени. Втория ми въпрос е свързан с пазарните механизми. А госпожа посланничката каза, че следва решенията да отчитат пазарните механизми и спомена схемата за търговия с емисии в Европа и в света. Госпожо посланник, Схемите са в сила в Европа от 2005 година, но те не доведоха до намаляване на емисиите на парникови газове. Напротив, ясно се вижда колко е неефективен този пазарен инструмент. Въпросът ми е, смятате ли, че е необходимо да се води дебати в Канкун по альтернативни механизми, имайки предвид ограничението на пазарните механизми? това ясно пролича в Европа, цената на въглеродните е, изделия и това е не доведе до намаляване на емисиите на парникови газове. Е, осъзнавате ли колко е важно в Канкун да се обсъдят механизми, различни от пазарните механизми и да се обсъдят, да се обсъди ефективността на пазарните механизми? Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да продължа темата, която вече беше започната. Вашите коментари и вашите препоръки към Европейския съюз. Как можем да бъдем още по-конструктивни при преговорите? Дали бихте могли да споделите с нас позицията на мексиканското правителство? Как можем да сме по-конструктивни, когато става дума за финансирането, така че да гарантираме най-добрия възможен резултат. И също така прозрачността на бързото финансиране, за да се създаде атмосфера на доверие при преговорите. Разбира се, всички знаем, че нямаме глобално споразумение и няма да го постигнем, ако няма ангажимент от всички участващи страни. Това въжи за развитите страни, но също така ясно е, че трябва да се прояви ново мислене и от страна на развиващите се държави. Бихте ли казали какво прави мексиканското правителство за да създаде по-голяма ангажираност сред развиващите се страни, когато става дума за намаляване на последиците от промяната на климата. Например, да се съгласят с глобални горни граници. Благодаря ви, председателят. С това приключваме с въпросите. Бяха поставени въпроси в най-различни области. експертите прочетоха документите. Както виждате, ние искаме да сме амбициозни. Нашият парламент и нашата комисия винаги са настоявали Европейската комисия и съвета да правят повече, защото ние сме наясно с отговорността на промишлено развитие свят. Но очевидно има и въпроси, които трябва да бъдат зададени на бързо развиващите се страни, развиващите се страни като цяло, защото вече не става дума само за анекс 1 или анекс 2 на протокол от Киото. Трябва да разглеждаме по-сложни въпроси, което осложнява и самата стратегия за преговорите. Какво смята Мексико, че ще бъде критерий за успех или провал в Канкун? Има много въпроси, на които ще се наложи да отговорите с едно изложение. Надявам се, че ще успеете да отговорите на всички. А, да, благодаря ви. Наистина имаше много въпроси. Всички те бяха много интересни. Може би няма да отговарям по реда, по който те бяха зададени, но бих искал да отговоря на всичко, което представлява загриженост за вас. Ако бях по-скептична, щях да кажа, че очакванията от Канкун, както каза и моята приятелка госпожа Естрела, е, очакванията не са особено високи. В Копенхаген присъстваха всички държавни глави и се възлагаха много големи надежди Очакваше се, че ще има задължително за изпълнение споразумение, че всички промени, проблеми, свързани с промяната в климата, ще се състоят. Мисля си, че е добре, че към Канкун не се предявяват чак толкова високи очаквания. Каквото и да постигнем в Канкун, eh, ще ни бъде много полезно, за да можем да предвижим по-напред процеса. Както вече казах, трябва да разглеждаме нещата от гледна точка на многостранното участие. Както вече казах, няма място за идеологически сблъсъци и противоречия. Но хората говорят за противопоставянето между богатите и бедните страни. Всички тези противоречия замърсяват процеса в по-голяма или в по-малка степен, но това, което трябва да направим е да изградим доверие между тези две големи групи страни, ако искаме да постигнем напредък. Тук се говореше за дипломатическите умения на Мексико. Да, Мексико е важен фактор в аспекта на многостранните отношения. Обедена съм, че вие разбирате това, че разбирате, че географията е даденост, че не можем да прекрояваме картата и че винаги трябва да участваме в многостранни процеси. И винаги по този начин ние сме подхождали, за да защитим нашите интереси. По тази причина Мексико има натрупан опит в международната дейност. Ние сме създали добри контакти с всички различни групи страни. Мексико твърде често се намира в една доста деликатна ситуация. От една страна ние сме развиваща се страна, но вече от 15 години сме член на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. А тази организация, както знаете, се разглежда като нещо като клуб на богатите страни. Така че имаме постоянен диалог и с развиващите се страни, и с развитите страни. Разбира се, осъзнаваме какви са проблемите и какво представлява загриженост и за двете групи страни. Това беше отразено и в Нагоя. Ние координирахме и оглавявахме групата от Рио. Имахме също така председател, който оглавяваше група 2. Мисля, че това показва, че още през тази година имахме достатъчно възможности да водим разговори с различни страни и да изслушаме това, което е загрижено за тях. В Канкун, Мексико, ще направи допълнителни стъпки, ще продължи да върви напред и след Канкун. Искам да ви напомня, че всичко, което направихме до този момент, беше правено в неофициален формат, но винаги сме разчитали на подкрепа от страна на Дания, Южна Африка. И като резултат създадохме една тройка от държави. Надяваме се, че тази тройка ще може да продължи да работи след Канкун и да подобри резултатите от Канкун. Бих искала да ви уверя, че вече сме положили максимални усилия за да гарантираме едни всеобхватни преговори, които да включват всички. Най-вече ние искаме да гарантираме прозрачността на преговорите. И ние бихме искали да служим като пример в това отношение. Смятам, че един от резултатите от преговорите ще бъде напредък в методиката. Това също е нещо важно. Този напредък в методологията ще се основава върху нашите усилия. Ние се убедихме, че през следващите години всяка държава, която поема председателството, веднага започва да работи след като настъпва началото на председателството. Мексико вече отдавна започна работата по това, без да очаква официалното си встъпане в председателска длъжност. Сега по стратегията. Стремим се да постигнем един балансиран пакет, който да обхваща темите, по които вече има постигнато съгласие, както и темите, които постепенно и поетапно обсъждаме с различните страни. В случая с развиващите се страни, стратегията ни е да им внушим, че реакцията спрямо промяната в климата е неотменно свързана с политиката за развитие. Тоест, че това е един еволюционен процес – Изправени сме пред огромни предизвикателства, но имаме и много благоприятни възможности. Има и конкретни примери. Например, Европейският съюз подпомага Мексико в сферата на инвестициите в процесите за смягчаване на въздействието на промяната. Климата има една кредитна линия, от Европейската инвестиционна банка, която е конкретно насочена към зелените екологосъобразните проекти. Ние ще използваме тази кредитна линия в размер на 50 милион евро. До сега вече сме освоили 20 милиона евро, за да финансираме проекти за извличане на енергия, електроенергия от енергията на вятъра в щата Оаха, който е известен като ветровития щат на Мексико. Има също така много благоприятни възможности за европейските фирми да работят в тази сфера. Тук бих искала да кажа, че за нас диалогът с частният сектор е от жизнено важно значение. Преди две седмици бях в Мексико и се срещнах с представители на бизнес общността. Когато ги слушах очите ми почти се насълзиха, защото те проливаха крокодилови сълзи за това как те не могат да работят в условията, които им създава мексиканското правителство. Задавах въпрос, а, а, че те са свързани ръце и не могат да работят така успешно, както техните колеги бизнесмени в други държави в Южна Америка. Но ние смятаме, че ако частният сектор участва в целия процес, ние ще имаме по-добри възможности за постигане на напредък. Има някои промени в сферата на възобновяемата енергия, чистите технологии. Те могат да подпомогнат достъпа до големи източници за финансиране. И в крайна сметка това ще доведе до по-добри жилища, по-добър транспорт за нашите граждани, за по-низки нива на замърсяване, за по-малко заболявания на дихателните пътища, т.е. за един по-добър живот за всички в крайна сметка. Разбира се, трябва да използваме устойчиви методи когато използваме земята, водата, въздуха, ние трябва да използваме целият наличен инструментариум. За да гарантираме това, че промяната в климата започва да става нещо като доходен бизнес, ако мога така да се изразя, за всички наши страни. Разбира се, политическото измерение също така е важно и то трябва да се разглежда заедно с стратегията насочена към развитието. Трябва да видим как всяка една държава управлява собствената си економика. Трябва да проучим доколко сериозно отношението към економиката, до каква степен се поема отговорността. По този начин държавите ще могат да дадат добър пример. Един от изказалите се тук каза, че Европейският съюз би искал да подпомогне напредването в този процес и какво можем да направим. Аз бих казала, поемете, изпълнявайте лидерска роля. Вие много често имате тази роля, но понякога дори не го осъзнавате. В Мексико ние работим заедно с европейските институции. Ние и искаме да създадем пазар на емисии, който да бъде практически огледално отражение на това, което става в Европа. Някои от вас не са съгласни с това, че трябва изцяло да копираме тази пазарна схема, но ние искаме да постигнем това, което вие сте постигнали. Това въжи също и за задаването на стандарти и за възприемането и реализирането на политика и стратегии в областта на промяната в климата и по този начин ние също така следваме вашия пример – Разбира се, винаги стои въпроса с финансирането, това е неизбежно. Не бих искала да се впускам в технически подробности, но развиващите се страни имат нужда от финансиране и те търсят такова финансиране. Тук стои въпроса за това дали трябва да се упрощава дълга на развиващите се страни, най-бедните развиващи се страни. Този въпрос трябва да се обмисля съвместно с въпроса за това дали развитите страни имат историческа отговорност. В момента смятам, че не трябва да смесваме различни неща, не трябва да смесваме поставения тук въпрос – с въпроса за финансовите средства, които се отпускат от развитите страни като част от помощта за развитието. Трябва много ясно да разграничим помощта за развитието от необходимостта за финансиране на програмата за бързо реагиране. Чуваме призвика към международната общност и се призовава към това, това финансиране за бързо реагиране да бъде част от безвъзвестната помощ за развитие. За нас обаче това е неприемливо. Когато става дума за неправителствените организации, искам да кажа, че Мексико придава голямо значение на ролята на неправителствените организации в диалога, който ще се проде в Канкун. Бих искала да ви напомня, че правилата на конференцията не са формулирани от нас. Ние сме държава домакин. Тоест, ние сме домакини на тази конференция, но не сме организатори. Организатор е ООН. Така че достъпът на, е, на неправителствените организации ще се базира върху модела на ОНЕ. Това, което можем да предложим е по-добро време, отколкото в Копенхаген. No ние се надяваме, че ще бъде някъде плюс 30 градуса, а не минус 20. Мисля, че неправителствените организации ще имат достъп до помещенията, разбира се, в зависимост от конкретните решения, които ще се вземат за достъпа. Но със сигурност те няма да имат достъп до всички зали, което е обичайна практика в ООН то бих искала да подчертая приобщаването на групите, които представляват автохтонното население. Очевидно, тези групи имат също много важна роля. В Канкун очакваме 16 000 делегати. не делегати, а участници би трябвало да кажа. Вече казах, че 8000 неправителствени организации са се регистрирали, така че мисля си, че може да си представите, че ще бъде огромен броя на всички участници. И както разбирате, ние полагаме огромни усилия, за да гарантираме това да се оправдаят очакванията и надеждите на участниците – е, вие си спомняте, че в Копенхаген практически нямаха достъп на правителствените организации до форума. Мисля си, че отговорих на всички поставени въпроси. Сато Хаси говореше за прозрачността, както и други депутати. Разбира се, това е от основополагащо значение за Мексико. Ако искаме да постигнем успех в Канкун, то финансовата архитектура в основата на различните механизми, економическите механизми, механизмите за действия, свързани с промяната в климата, тази архитектура трябва да бъде предмет на преговорите от самото начало. Изграждането и укрепването на доверието също е нещо, за което вече споменах. Това означава, че трябва да бъдат предприяти незабавни действия, за да се гарантира незабавен достъп на развиващите се страни към 30 милиарда долара годишно, които ще се отпускат от 2012 година и до 100 милиарда, които ще започнат да се отпускат от 2020 година. Нямаме право да разочароваме тези страни. Трябва да създадем необходимите механизми за надлежното наблюдаване за това, как се изразходват тези финансови средства. Трябва да, разбира се, постигнем баланса между надзор и суверенитет. Трябва да гарантираме това, че всички страни са равнопоставени, както че и донорите, и държавите бенефициенти поемат своята, своята отговорност и че всички сме ангажирани с противодействието на промяната в климата. Надявам се, че съм отговорила на всички ваши въпроси. Ако не, винаги съм на ваше разположение в посолството и ако имате някакви въпроси във връзка с предстоящата среща в Канкун, ако имате нужда от повече информация, ние сме на ваше разположение и много ще се радваме да видим една голяма делегация от Европейския парламент на тези важни преговори. Много ви благодаря. Много съм ви благодарна, господин председател, за поканата да се изкажа тук пред вас днес. Много ви благодаря, госпожо посланник, за това, че успяхте да дойдете при нас днес. Запознахте ни с нова информация а ние се подготвяме трескаво за Канкун. Ще имаме и видеоконференция с директора на секретарията по въпросите за климата. И, както вече казах, ще подготвяме резолюция, която ще бъде разгледана в Страсбург в пленарна зала. Делегацията в, в Канкун ще включва 33 депутата на Европейския парламент аз съм сигурен, че много други а, е, ще, ни присъедин... ще се присъединят към нас. Така че дека да стискаме палци за успеха на срещата в Канкун. Особено след като, както и вие а, е, казахте, вие всъщност а, е, предоставяте един шанс за свързване на севера и юга. А, и по този начин може да се открие целият процес на преговори към всички заинтересовани страни. Мисля, че вече този подход е гаранция за успех. Никой няма да се чувства, че е изоставен или изключен от преговорите. Бихме желали да истина да видим резултати. Да се надяваме, че ще се случи най-доброто. Благодаря ви още веднъж. Сигурен съм, че ще се срещнем отново в хода на дебатите. Благодаря ви и желая ви всичко най-хубаво. Äh, и така стигаме до последната точка от дневния ред тази сутрин. Вече на редица случаи успяхме да говорим по въпроса за биоразнообразието и проведената конференция на тази тема в Нагоя. 11 е, парламентаристи участваха в тази делегация. Някои от тях са тук в залата днес. Комисар Поточник ни запозна с заключенията от делегацията и срещата, както и българското председателство също ни запозна с заключенията. Всичко това протече добре. Искам да поздравя и секретарията за отлично извършената организация. Тя беше безупречна, както и подготовката. Много приятно бях изненадан от парламентарната среща на клуба. Наистина аз не познавах конкретно този въпрос, но беше много интересно да проведем тази среща понеделник и вторник и да обсъдим всички теми, свързани с биоразнообразието. Европейският парламент би следва да продължава да играе такава водеща роля. Запознаха ни с информации относно редица държави. САЩ беше само наблюдател. САЩ не е страна по конвенцията все още. И този смисъл не беше пълноправен участник в конференцията в Нагоя. Възможно е да се постигне напредък по отношение на тези взаимоотношения с САЩ, надявам се, и вади полуки за тези свои заключения от участието на техните представители, макар и като наблюдатели. Генералният директор на ЮНЕП, както и други представители изразиха желание да говорят пред нашата комисия по въпроси свързани с околната среда и Рио плюс 20. Има редица неща, които следва да бъдат дискутирани, редица конвенции, които са паралелно разработени и вероятно ние би трябвало да направим нещо по отношение на тяхното обединяване и опростяване. Това е един въпрос, който ще бъде подложен на дискусия по отношение Рио плюс 20, подготовката. Каза се, че няма гаранция за успех, поради което наистина е добре в крайна сметка да се стигне до някакво споразумение, някакъв консенсус. Винаги се казва това не успяхме да постигнем всичко, за което призовавахме в нашата резолюция. Но КОП-10 даде своя принос по отношение информираността за природния капитал и загубата на, по естество на този капитал, така че сега хората много по-добре познават този проблем от по-рано хората осъзнават факта, че ние губим ежегодно природен капитал и не можем да продължаваме така, както сме правили в миналите години. Имаше 20 групи, които бяха разработени и искаме да видим напредък по всички аспекти. Имаше споразумение по някои а, аспекти от темите. А, от процеса на Гоя необходимо е да имаме предвид генетичните ресурси и да споделим ресурсите, с които, които разполагаме. Винаги можем да задам въпроса как стоят нещата по отношение на американските компании. И а, също така да се позовем, е, позовем и на въпроса за нелоялната конкуренция, така че да призовем САЩ сериозно да се замислят по този въпрос. Необходимо се мобилизират също така и финансовите ресурси. Европейският съюз доста меко подходи по тази въпрос, защото нямаше ясно разписани ангажименти. Следователно има какво да се прави тук. Както казах вече, факта, че САЩ е, е, не присъстваха като страна, ние бяхме на практика основния акцент в е, конференцията. Трябваше да водим във всички теми по отношение на очакванията, резултатите, задачите. Бих искал да поздравя комисията за начина по който води преговорите, защото наистина се изказваше единно мнение и белгийското председателство също даде своя принес. По отношение на протокола можем да кажем, че наистина а, има известна, известен напредък. Що се отнася до факта, че стигнахме до компромис – по отношение на преговорите с развиващите се страни. Това е добре. Това бяха уводните ми думи. Със сега с удоволствие мога да предоставя думата на участниците, които могат да кажат своето мнение. Гебради. Благодаря ви. Няма да повтарям казаното от вас. Споделям същото мнение относно работата на нашата делегация. Няколко неща. САЩ все още е непълноправен член по конвенцията. Може би всъщност така ще си останат винаги под прикритие, защото никога няма да се съгласат с този протокол за а, достъп и, и, и ползи. Това не означава, че аз оптимистично съм настроен относно процеса за ратификация за всичките ни държави членки. Опасявам се, че някои от нашите държави членки, правителствата им и парламентите ще си помислят отново, особено имайки предвид протокола за достъп и споделяне на ползите и целият този режим и може би не са съгласни с всичко това. Особено Европейската комисия и съвета бих искал да, към тях да отправя своята благодарност относно начина по който те а, навремени и подробно ни информираха вечерите. Подобно сътрудничество би трябвало да се развива в бъдеще. Официално бих искал да им благодаря. Едно разочарование искам да споделя. Мисля, че трябва да насочим вниманието още веднъж относно значимостта на биоразнообразието. Страхувам се, че твърде малко се писа в медиите и не постигнахме точно тази цел и трябва да вложим още усилия в нея. Възможно е да постигнем желаното. Ако от една страна а, приближим економическата към екологичната страна на въпроса. Така че, ако е възможно, господин председателю, може ли да организираме среща с економическата комисия тук в парламента, за да дискутираме биоразнообразието не само от а, екологичната гледна точка, но и от а, економическата страна. Може би господин Суптеп можем да поканим, за да може да ни разкаже не само на нас, но и на колегите ни от економическата Комисията по економическите въпроси за реалната значимост на биомногообразието. Благодаря ви. Благодаря. Това проучване беше обект на дебат в Негоя, както и екологичното счетоводство, економиката на природния капитал. Това е новото измерение в мисленето и в действието. Взема предвид вашата препоръка. Благодаря, господин председател. Искам да повторя, че бих желал да ви, благо... бих желал да ви благодаря за качеството и за организацията, която беше предоставена от секретарията. Бих е, желала също така да ви благодаря за е, тясното сътрудничество, което имахме, за да може ние като евродепутати да можем да влезнем в сътрудничество с председателството на Европейския съюз, с комисаря Поточник. Наистина условията за работа бяха идеални. Бих искала също така да благодаря и за това, че ние установихме каква може да бъде ролята в сферата на биоразнообразието и в други екологични проблеми. И това е ролята и значението на транспонирането на разпоредби. Парламентаристи от цял свят имаха възможност да се срещнат, което допринесе за добрите резултати в, в Нагоя. Ние а, знаем, че някои от споразумените бяха подписани в един и половина през нощта, а пък някъде около полунощ не се знаеше на къде вървят нещата. Мисля, че а, нашите амбиции бяха леко снижени, но въпреки всичко ние набива бива да а, се е, отчаиваме и би трябвало да заложим е, нови цели за бъдещето. Е, много работа остава да се свърши още по биологичното разнообразие, но беше постигнат напредък. Заложихме основите за работа след протокола от Киото изразен беше силен ангажимент от страна на всички подписали конвенцията. И това беше отново едно доб... Е, добро явление. След Лисабонския договор сега и в бъдеще ние ще бъдем в състояние да говорим с един и същи глас. 27-те държави членки а, е, си изпълниха ролята в Нагоя, не се разпиляха гласове. За първи път е, се видя една нова сила на, плен, на, на, на, на, на шахматната дъска на планетата, е, силата на Европейския съюз. И ние а, на припомняме на комисията, че ние, Комисията по околна среда на Европейския парламент, ще участваме в преговорите за периода до 2016 години. Европа ще продължи да играе роля благодаря. Благодаря, че останахте съвсем до края. Нашата делегация трябваше да напусне в сериада вечер, тогава когато започнаха преговорите и аз отбелязах това не много добре, когато е евро... делегацията на Европейския парламент трябва да напусне а, заседанието преди а, края. А, и аз бих желала да се присъединя към похвалите за организацията и да продължа от там, откъдето завърши Сандрин. А, много важен фактор в конференцията беше, че това, че в рамките на в, в рамковите доклади стана съвсем ясно каква е функцията на екосистемите и как ние бихме могли да ги оценяваме осезаемо, а не чрез фантасмагори, а не само чрез сценарии, основаващи се на страх. Ние говорихме за едни осезаеми проекти, които могат да, да получат а, числено изражение. Е, ние е, проведохме е, и една пресконференция, и, а, а журналистите говориха за, за защита на а, орхидеите и за а, един а, биологичен вид жаби, но колегите трябва да помнят, че е необходимо да има добра воля в отделните държави членки, за да може да се финансира запасването на биологичното разнообразие и отвъд границите на съответните държави. Е, защото ние чуваме е, държави членки, които казват, ние правим много, за да запазваме биологичното разнообразие, но а, ние трябва да а, засилим това и ние в Европейския съюз трябва да направим още много, защото трябва да видим а, проблемите на развиващите се страни, на които ще им трябват още средства. Въпросите трябва да се разглеждат и в наравнище отделните държави. Както беше казано, биоразнообразието не следва да се решава само а, екологично. И трябва да говорим също така и с Комисията по економическите въпроси и по финансовите въпроси. Ана Росбах. Благодаря ви, господин председател. Аз бих казал нещо подобно на това, което каза колегата Каренбах. Бих искала да й благодаря за това, че тя остана по-дълго, но има някои неща, които продължават да ме безпокоят. Едно нещо е да излизаме с, добре формулирани декларации, но съвсем друго е, когато става дума за застрашените видове в далечния изток – и ние знаем за това, че морските бозайници продължават да биват убивани. Ние можем да сключваме конвенции и споразумения, но те могат нищо да не променят. Много е сложно да получим достъп, за да наблюдаваме какво става в определени зони до които ние не можем да имаме достъп, защото нямаме правно обосновани правомощия за това. Има огромно разстояние между това, което ни решаваме на най-високо ниво и това, което става всеки ден в е, Китай, джунглите на Борнео, в Африка. Има огромни предизвикателства пред това да превърнем казаното и написаното нас в практика. Господин Арсенис, последен изказващ се. Благодаря ви. Аз бих искал да поздравя делегацията. Аз съм убеден, че делегацията е дала своя принос, защото резултатът е много добър. Но исках да попитам, какво направи Япония, страната домакин, за това да бъде постигната промяна? Е, искам да попитам колегата, която се намираше там до последния момент каква беше реалната полза, какъв беше реалният принос на Япония. времено, ние в нашето обсъждане тук установихме това, което се случваше и каква е била отрицателната роля на Европейския съюз при преговорите в него, особено що се отнася до режима за достъп до ползите и споделянето на ползите. В тази рамка аз съм съгласен с коментарите на колегите, включително и Сато Хаси, за това, че наистина Европейския съюз има какво да подобри при преговорите в Канкун и своето представяне там. Като че ли ние имаме много неща, които трябва да подобрим, въпреки че вече сме на прав път, но има много неща, които трябва да подобрим и които са от решаващо значение. Благодаря ви. Сега ще изслушаме господин Еке. След като то искам да благодаря на секретарията за добрата организация на пътуването. Организацията беше наистина много добра. Бих искал да поставя два проблема. Първо по процес и второ по съдържанието. Мисля, че тази среща в Нагоя показа, че Европейският съюз може да говори с един глас и защо това се постигна, защото имаше добро сътрудничество между Белгийското председателство и Европейската комисия. Смятам, че когато мислим за Канкун, трябва да го осъзнаем. Много беше важно това каква позиция зае Европейската комисия и комисара Поточник зае по въпроса за достъпа и споделянето на ползите. Мисля, че е важно също така да се поеме инициатива да, се поем водеща роля. Мисля си, че едно добро разпределение на задачите ще ни помогне да се представим добре в Канкун. Много е важно да се знае кой какво ръководи и много е важно да се гарантира това, че има един човек, който заема водеща позиция и поема водещата роля. Това е за процеса. Сега накратко за процеса. Мисля си, че да. Можем да сме доволни от резултатите, но всичко сега се свежда до изпълнението ние можем да се съгласим по въпроса за целевите показатели, но дали тези целеви показатели ще означават нещо. Например, ако дадем количество на финансово измерение на услугите на екосистемите, е нещо много добре, но това няма да има голямо въздействие, ако всичко това не бъде отразено в националната политика, защото сега, примерно, ние можем да започнем за реформа в селското стопанство и можем да мислим за това да се откажем изцяло от вредните вещества, които увреждат биоразнообразието, ние можем да говорим за цели. Много колеги са доволни от тези цели, но трябва тези цели, когато обсъждаме реформата в селското стопанство, трябва да гарантираме това, че тези цели се изпълняват на практика. И сега за Япония. Мисля си, че важното е, че когато ни говорим за биоразнообразието на национално ниво, за защитата на биоразнообразието на национално ниво, ние сме много амбициозни. Япония е много амбициозна що се отнася до националното биоразнообразие, но от друга страна, що се отнася до рибарството извън границите на Япония, Япония има твърде различна роля. И мисля си, че е много важно да има последователност между това, което се прави на национално ниво и извън пределите на страната. И не само Япония, но Европейския съюз има какво да подобри в своята дейност в това отношение. Ако ние сериозно се отнасяме към нашите цели, за които така се борехме в Нагоя, ние трябва да го направим. Председателя, да, благодаря ви. Мисля си, че Япония беше единствената страна, която наистина се ангажира с предоставяне финансиране 2 милиарда долара. Разбира се, тя беше държава домакин и беше много важно тя да допринася за по-добра организация. Ние получихме помощ от Япония при приемането на протокола за достъпа и споделянето на ползите. Разбира се, също така трябва да се прегрупират страните и те трябва да бъдат разделени на групи, защото не може винаги да се водят пленарни заседания с 93 държави. Може би това е една полука за Канкун. Разбира се, съгласен съм, че сега трябва да видим кои са последващите действия, ратифицирането от Европейския съюз и 27-те държави членки на протокола за споделянето и достъпа до ползите и други протоколи и документи. Мисля си, че комисар Поточник през януари ще би трябвало да дойде в нашата комисия, за да ни съобщи за последващите действия. Също така ние говорихме за Китай и за Глобалната организация на законодателите, ГЛОБ. Мисля, че трябва да продължим контактите с други страни, които искат да постигнат същото, особено когато става дума за глобални споразумени конвенции. Това е едно кратко обобщение на това, което се случи в Нагоя. Има надежда, че човечеството и ОНЕ ще успее да постигнат консенсус и нека да видим какво ще случи в Канкун. Закривам сутрешното заседание, подновяваме работа в 3 часа, ще имаме среща с директора на Европейската агенция по химикалите не дадох думата на Европейската комисия, но мисля си, че ще поканим комисар